This one, huh? And so, dear colleague, we can start because... Колеги, нека да започваме. Предполагам, че всички са тук. Uh, Откривам заседанието. И преминавам на италиански. Нека да приемем дневния ред. Има ли възражение? Няма. Please. Интерпретариато eh, abbiamo... Превод, френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, португалски, фински, естонски, унгарски, литовски, полски, словенски, словашки, български и румански. Това са езиците, на които има превод. И заседанието се излъчва по интернет. Не са пристигнали решенията на координаторите от 8 октомври, но са изпратени по мейл или те трябва да бъдат одобрени, тъй като не са повдигнати възражения до 14. също така по имейл, благодаря на секретарята за това и на колегите, които са отишли, е изпратен доклад английски в Кьон Дюселдорф. През май 16-та година се е провел. Нещо друго. Тече процеса за бюджета, но мисля, че ще е полезно да припомня, че последният триалог бе постигнато съгласие за бюджета 2017. Знаете колко нашата комисия се бори да бъде увеличен бюджета на програмите. Какви са новините след урязването на Еразъм Плюс от 200 на 100? 50 са върнали милиона. За младежката инициатива 500 милиона повече, в сравнение с този милиард, милиард, който беше предвиден до 2020 година. И най-накрая ще мине на този таван на ЕДН-3, който е много важен за всички политики, които започнаха и в нашата сфера. Единственото, което знаем, че 3 милиона повече са дадени за мултимедийни действия и по-специално за Евронет Плюс. Сигурно си спомняте, че го поискахме. Със съжаление, обаче нямаме повече информация за Творческа Европа, една от любимите ни програми. Един милион за културното наследство в ред култура. Положително е, че има специален ред, но трябва да се разбере къде ще бъде включено, ако е допълнително. Но има специален ред за темата, така че това сме поискали за 17-та година. Това е просто информация. Имаме докладчици, докладчици в сянка, които ще дадат повече информация. Исках просто да ви кажа, Сабин, заповядай. Благодаря. Трябва да кажа, че намаляването на еразъм работи превода. Wie ist aber da die Übersetzung, ne? oder? Ja. И така исках да направя коментар. Съжалявам, че за един член се започна да се говори урязване на теразъм, но нямаше дебат за урязване, говореше се за увеличаване което нямаше да е такова, каквото поискахме. Като комисия по култура трябва да го кажем за всички онези, които не са получили това послание все още. Освен това, е, да, Сабин. Сабин. Аз обясних, че имайки предвид увеличението, което бе обявено предварително от комисията и от Наврачич, дори тук от 200 милиона знаеше се, че всъщност че са само 100 и след това станаха 50. Изправя, това е просто информация, която получаваме. Тя е неформална, но мисля, че е информация, която е точна. Преминаваме нататък. Е, темата, заради която сме се събрали. Днес искаме да, разглеждаме, да разгледаме измененията. Това е адхок съседание за измененията на една важна директива, директивата за аудиовизуалните медийни услуги АВМУ с а, двете ни докладчици. Деветстотин изменения са подадени 30 октомври, 13 извинете. Докладчиците след тази среща си говорили по тези изменения. Трябва да се постигне съгласие по някои от измененията. Част от тях могат да бъдат сходни или могат да бъдат събрани заедно, други пък са много различни, така че няма как трябва да се работи с докладчиците в сянка. Също така, това е поне намеренията на всички, да се стигне до различни срещи с докладчиците сянка, за да се стигне до компромиси. Първата среща ще бъде идната седмица на 29 ноември е, такъв тип среща. Комисиите, които трябва да излязат със становище, работят по, този, по тази директива. ИМКО ще излезе на 5 декември със становище, Юри и Енви на 12 януари и Либе, Либе на 30 януари. Поради тази причина може да, отлож... да се отложи и становището на Либе за да може да се гласува в светлината на тези становища най-накрая. Решихме, че крайното гласуване в нашата комисия ще бъде на 28 февруари. Аз съм убедена, че ще работим заедно с огромно желание за сътрудничество. Разбира се, имаме различни позиции, но много ми се иска двете докладчици и всички останали да положат усилия, за да се стигне до един балансиран крайен текст и да бъдат по-отворени към новите предложения. Ще направим всичко възможно, както казах, да приемем или да стигнем до съгласие по първо четене по време на Малтийското председателство. Това е поне намерението на двете докладчици. Те ще е, приемат общ подход на 23 май 2017 година. Искам да благодаря на секретарята и на Стефани най-вече, защото знам, че много сериозно работи тя. Е, дни и нощи е работила, за да може да разгледа внимателно, да провери юридическия език, е, дали са приемливи измененията, нещата не са прости. Надявам се на време да стигнем до своята цел. И сега давам думата на двете докладчици, след това ще дам думата на докладчиците в сянка. Не сме много, след това на който поиска. Първа е Сабин, ако иска да се изкаже, и след това Петра. Не, първо на Петра. Благодаря, колеги. Да, решихме аз да започна и Сабине след това да говори след мен. Както казахте, имаме много изменения. Обикновено има от имко само толкова много изменения, не от Комисията по култура. Това обаче показва, че този доклад е изключително интересен за всички колеги. 950 изменения, плюс измененията, които ние бяхме подали т.е. над 1000 изменения а, общо. 253 изменения са свързани с съображенията. На този етап трябва да кажа, че който от вас е бил на преговори по триалог за законодателен акт, най-вероятно е виждал, че съображенията се обсъждат на техническите заседания в края на преговорите. тези технически заседания са споменавани от нашия секретарят. Онези от вас, които са отделили толкова много време върху тези съображения, моля да не се натъжават, ако предложенията им в крайна сметка не бъдат отразени в окончателния текст. Ще направим всичко възможно да се опитаме да съберем всички тези изменения по съображенията, защото искаме силна позиция на парламента по време на триалога, за да не отстъпваме от позициите си много. Т.е. ако ни победят още при съображенията, трудно ще постигнем това, което искаме по целия текст. Сега по същество. Нека да засегна няколко момента. Ще започна с а, аудиовизуални медийни услуги като термин. Има няколко изменения подадени, които предпочитат старата терминология на тази директива но терминът аудиовизуални медийни услуги се е развил поради прецедентното право на съда и ние като парламент не може да игнорираме решенията на съда. Има и други искания, които са свързани с разширяване на определението и на приложното поле, за да се включат алгоритми. като например се включат дори публикации във Фейсбук. Разбирам исканията, но трябва много внимателно да се стъпва тази материя, защото ако прекомерно разширим определението, не знаем докъде ще стигнем. Трябва да се попитаме до как, докъде може да доведе тази директива, какво искаме да постигне тя и тук ли е мястото да включим всички проблеми, които по някакъв начин са свързани с цифровизацията. Не искаме ли прекалено много от тази директива, като искаме от нея да разрешава такива проблеми и няма ли това да доведе до повече разочарования, вместо до решения на проблеми. Освен това, трябва да стигнем до там, че директивата да удържи на времето, т.е. да не я изменяме постоянно. За това трябва да се постигне баланс между това, което може да постигне директивата, но и до известна степен да заложим някакви е, реални предположения за бъдещето, така че да не се наложи скорошна промяна. След това връзката с директивата за електронната търговия. Тук трябва да бъдем съвсем ясни. Не искаме а, е, по никакъв начин да пречим на тази директива, а, е, особено що се отнася до носенето на отговорност на операторите на платформи. Тук е нужно да има корекции и изчистване на езика. Защото от части с измененията виждаме, че колегите се притесняват, че другата директива за електронна търговия може да се окаже прескочена. Също е нужно и ясна е ясно разграничение между платформите за споделяне на видео и платформите за а, собствени или лично заснети видеоклипове. А какво ще правим с алгоритмите? Те Засягат ли директивата за електронна търговия? Има някои, които смятат, че живото излъчване на платформи може да се регулира тук. Ще разгледаме това по време на заседанията на докладчици в Сянка. Също така има други изменения, които са свързани с свободата, седми параграф на регламента но има и други предложения, които са доста по-широки. Трябва да направим така, че да се постигне баланс и да не се осложнява живота на тези, които предлагат съдържание, но пък от друга страна в определен срок да може да очакваме премахването на всички бариери. Има добри компромиси, които излязоха. Що се отнася до правомощията на медиите, те могат да бъдат включени в директивата АВМО. Въпросите свързани с даването на шанс, даването на възможност, а също ще обсъдим. Има също така големи структурни предложения е, за промени. Много от колегите в своите изменения казват, е, че са съгласни с тези структурни промени и искат да се запази защитата на непълнолетните и малолетните и дори да се увеличи тази защита. Също така има доста изменения, свързани с спонсорирането и рекламата. Искаме това да се прилага за всички услуги от този тип. Много хора биха били съгласни, като че ли, други не. Говорихме също за платформите за споделяне на видеоклипове или на клипове. Трябва, може би, да запазим а, предложението на комисията. И да се запази кодекса, поведенческия кодекс. Ако решим обаче да го направим, трябва да го отворим за държавите членки, за да се предприемат действия и ако саморегулирането не е достатъчно. Трябва да премахнем това. Носенето на отговорност и може би трябва да има съображение, което да подсилва елемента, свързан с директивата за електронната търговия и казваме, че е, всъщност той има примат, тази директива има примат при носенето на отговорност. Има разлика между автоматично съдържание и натрупване на съдържание. А, това ще го дообсъдим, за да видим как точно да го запишем. След това е по-сложен въпрос, който е свързан с рекламата и разпоредбите за линейното разпръскване. Някои искат да се върнем на 12 минути на час. Но не бива да забравяме, че като парламент три пъти, последния път през януари тази година, във връзка с а, доклада за цифровия единен вътрешен пазар, говорихме за АВМО, та три пъти парламентът е казал, че искаме да сме по- гъвкави, що се отнася до количеството на рекламата. Комисията е последвала това ни искане, държавите членки явно също са били съгласни. И не знам дали няма да накърни реномето ни. Първо да кажем, че искаме гъвкавост, а след това да кажем не точно. Искаме ограничения. Според мен това няма да се приеме добре. Гледайки всички изменения, свързани с рекламата, впечатлението ни е, че можем да свържем въпроса за тези два така наречени прозореца и отделните реклами. Прекъсването за реклама. Ако ги съчетаем, евентуално може да постигнем решение, което да удовлетворява всички. Разбира се, е, ще обсъдим нещата с комисията по околната среда за рекламите, отнасящи се до хранителни продукти с високо съдържание на захар и мазнини, за да видим е, дали с измененията, които предлагаме, можем да отидем по-далеч от предвиденото за сега. Въпроса за вис... високия дебит също е важен. Дали можем да го увеличим с 50%? Когато говорим за видеоплатформите, с, съдържа... с киносъдържание и друго съдържание. Така че тук е необходимо да сближим две е, абсолютно противоположни позиции от 0 до 50% съдържание. Достъпност и цялостност на сигнала. Ние сме убедени, че текста, който предлагаме е приемлив за всички по тези въпроси. Предвидили сме две заседания на докладчиците в Сянка, едното на 29 ноември, следващото през януари. На първото заседание няма да има устен превод, но ще се постараем на второто да има осигурен устен превод, защото си даваме сметка, че материята е сложна и че всички ще бъдат улеснени но сме убедени, че с двете заседания на докладчиците в Сянка няма да успеем да свършим цялата работа. За това ще са ни необходими други срещи, включително с комисията Либе, която е, ще гласува и ще вземе решение едва на 30 януари, така че след това ще можем да е, обсъдим с тях е, създаването и предложението за създаване на ЕРГ, на групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги. Освен това ще се обсъди независимостта на ЕРГА. Надявам се, че ще стигнем до решение. Има различаващи се позиции по този въпрос, но те не са твърде различни, така че да не може да стигне е, до, да се стигне до компромис. Според някой ЕРГА трябва да бъде независима и това трябва да се запише черно на бяло. Нещо, което според мен е решение, което ще се приеме от всички. Това е от мен. Благодаря. Благодаря ти, Петра. Направи една цялостна панорама. Да, по някои въпроси има събиране на мненията, по други има разминаване на мненията. Надявам се с положителен диалог да се стигне до баланс. Давам думата на Сабин. Äh, Преди всичко благодаря и благодаря на Петра за това обширно обобщение на съдържанието на измененията на Комисията по култура и образование. Другите компетентни комисии все още обсъждат досието. Знам, че в различните групи е имало обсъждане на измененията преди те да бъдат представени, така че можем да имаме още по-тясно е, сътрудничество, когато стигаме до компромис при измененията. Те са много наброи. Понякога позициите в тях са изключително различни, както каза госпожа Камереверт. Относно това, директивата за рекламата дали трябва да бъде по-гъвкава или по-строга, имаме две противоположни позиции. Някои искат разпоредбите да бъдат по-строги, други да бъдат по-гъвкави. И всичко ще зависи как ще се развие целият пазар – при всички положения трябва да предоставим равни условия за конкуренция за всички участници на пазара. Днес живеем в медиен свят, в който медиите са обвързани и не можем да функционираме изолирано, както е било в миналото. Затова е много важно всички да са поставени при равни условия. Освен това, трябва да обсъдим повече платформите за споделяне на видеоматериали, за да видим какво е законодателството, е, което е приложимо в област, за онлайн търговия, за онлайн търговията. Нашата директива не бива да е, е в ущърп на директивата за електронната търговия, но като имаме предвид директивата за, тър... за електронната търговия, трябва да гарантираме защитата на малолетните и непълнолетни лица. Това ще бъде възможно и някои от измененията ще ни помогнат да стигнем до добър компромис по този въпрос. Относно ерга – Както стана ясно в нашия доклад, не искахме да отслабва тази организация. Това не е някаква супер организация за надзор. Не такава е целта на комисията, когато я създава. Идеята и да се обхванат някои от дейностите, извършени от комисията, свързани с съгласуване на национални действия и надзор на медиите. Ето за това ЕРГА трябва да разполага с съответния финансов и човешки ресурс. Ерга и, има важно политическо значение, но и техническо затова е важно да имаме политическо и техническо до последващите проверки и надзора. Надявам се, че ще стигнем до добър компромис тук, който да отрази намеренията на докладчиците и тези на комисията. Medienaufsicht, wird äh, auch über die Änderungsanträge deutlich. Относно наблюдението на независимостта на медиите, мисля, че докладът тук е пределно ясен. Всички ние в парламента искаме да гарантираме, че медиите извършват дейността си в пълна независимост. Това означава тяхната структура да е необвързана от политическото управление и също така да няма нарушения в тяхното ръководство. Това означава те да са функционално независими и юридически отделени от правителството. Във връзка с това съм убедена, че ще стигнем до компромис тук. Друго нещо, за което става въпрос в измененията – се отнася до командироването на представителите на ЕРГА. Ще видим тук какви са намеренията на комисията, защото трябва да се спрем на процедура, която да е приемлива за всички. Не, би, не трябва да има произволни злоупотр... или е, произволни съкръщения или злоупотреби с персонала. Трябва да гарантираме, че имаме добър компромис, за да няма прекомерно влияние от страна на политическите сили и правителствата. Така че разполагаме с добра основа за обсъждане, особено що се отнася и до е, промотирането на европейските творби, някои искат да има квота за тях от 0, други не искат, от 0 до 50% вървят. Това е важно за културата, защото ние искаме да насърчаваме разнообразието на медиите, но също така и културното многообразие и се надявам да стигнем до добри решения по тези въпроси. Очаквам с нетърпение дискусията с докладчиците в Сянка ще видите, че остава още много какво да се обсъжда, включително и в рамките на политическите групи, особено когато четем различните изменения. Благодаря. Благодаря. Има нужда наистина да се навлязе в подробности. Убедена съм, че ще може да работим добре заедно. Давам думата на поискалите. Колегата Люард, след това Том и Трупел. Ако има други, и граматикаки се след това. Андрей. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Бих искал да си извина. Но тук са трябва след да ви напусна след това, но моите колеги ще ми съобщат какво сте продължили да обсъждане. Искам да се спра на някои от ключовите проблеми, които бяха почертани от докладчици. Освен на квотите, таксите, мисля, тук наистина се повдигат едни много, много, много важни въпроси, които, по които не можем да постигнем веднага разбиране в политическите групи. Сега, ком, ком, комисията включва тези нови медийни услуги в директивата за аудиовизуалните медийни услуги и наистина мисля, че това е правилният поток. Екаре подкрепя целите на комисията в този смисъл и също така подкрепяме предложението за ограничен а, обхват на платформите за споделяне на видеоклипи. Някои обаче от а, изискванията са прекалени. Същевременно, да, трябва, разбира се, да, защит, да осигуриме защитата на малолетни и непълнолетната е, публика, но без това да налага допълнителни е, допълна тежест за националните администрации. Така че колкото до рекламата, трябва, разбира се, да има предварителни условия, но Има тук различия в различните предложения и нещата би трябвало да бъдат уточнени преди ние да можем да подкрепиме сега. предварителното разглеждане съд съдържанието на предварително а, заснетите клипове. Мисля, че това изискване ще бъде твърде трудно за а, изпълнение, защото в а, случая на практика ние ще упразниме цензура всъщност какво е, гражданите ще могат и потребителите ще могат да споделят е, заснетите от тях виде клипове след като е имало предварително е, проверка. И... Така че член 14 и 15 и позоваването на тези членове от страна на докладчиците е правилно, но също времено смятаме, че това ще е, И също времено същите тези ограничения могат ли да бъдат приложени и за всички разпоредби, свързани с авторските права. Но какъв ще бъде какво, какво ще бъде, каква ще бъде отговорността на новосъздаващите се предприятия, при създаване на съдържание и така. Така че мятам, че е необходимо да се постигне правно, правни яснота и трябва да избегнем е, последици, които биха били прекалено е, ограничаващи или донасящи бреме на отделните... Благодаря. Давам думата на колегата Тон. Ma tänan, proua eesistuja. Ma just tulen praegu ühiselt koosolekult, kus ALDE inimesed, kes tegelevad selle direktiivi... Благодаря. Току-що участвах в заседание, на което проблемите бяха обсъдени в рамките на групата АЛДЕ и ние определихме становището си. Твърде малко съм уморена, спах само 3 часа тази нощ, тъй като трябваше да пътувам. Но в продължение на тези 3 часа сънувах и директивата и докладчиците. Now oh, I will switch into my, into my Eurospeak, but I believe it will understandable. Uh, so предложението на комисията включва някои добри предложения за, за защита, споделянето на платформите, съдържанието по заявки, по заявки и също така разпоредби, свързани с националния регулатор. Но според нас някои от а, предложенията трябва да бъдат променени. Квотите според нас трябва да бъдат около 20%. Са, са докладчиците всъщност права, предлагат 30%. Разбира се, че ние искаме да насърчаваме създаването на европейски произведения, но не смятам, че това може да се постигне чрез квоти. Аз мисля, че просто в каталога трябва да бъдат включени повече произведения, създадени от съответната страна. Но това същевременно няма да насърчи е, разпространението на произведения от е, други държави членки. А от друга страна, спокойно доставчиците биха могли да закупуват произведени от други страни членки за попълване на своя каталог. Сега, при всички случаи струвам, че смятам, че по този начин в никакъв случай няма да се насърчи разпространението и това ще бъде в ущърп на потребителя комисията предлага създателите на произведение по заявка да бъдат задължени да допринасят за създаване на национални произведения. Аз мятам, че това ще затрудни е, като цяло функционирането. Колкото до платформите, не, не може все платформите да, да, да отговарят за, всяко, е, за всеки един видеоклип или за всяко едно съдържание, което се разпространява от тази платформа. Колкото до съдържанието и трябва да има инструменти за измерване вредата, която може да нанесе дадена платформа. Колкото до европейският регулатор, е, Ерга трябва да бъде е, независим орган. В никакъв случай компетентността не трябва да се намали, колкото до достъпа. Е, искаме достъп да има незабавно, но трябва да решиме доколко трябва да навлизаме в подробности, в разписването на тези разпоредби и да видим какво ще е мнението на ИМКО по въпроса. Ние мисля, че внесахме над стотина изменения. Бих могла да ви предоставя изчерпателния списък, но няма да дам по-нататък. Благодаря се пак, че го направихте. Ще бъде полезно на докладчиците. Сега ще дам думата на колегата Трупел. Заповядай. Благодаря. Благодаря на докладчиците. Благодаря и представителите на другите политически групи. Сега, колкото до структурата на директивата и внесените изменения Струва ми се, че може би не сме тръгнали по правилният път. Може би комисията е имала нещо предвид, пред, предлагайки подобна структура. Трудно, трудно е да се, да се прави последващ контрол на съдържанието. Също време, но обаче знаеме, че платформите могат да, бъдат и активна и, и, и пасивна структура. От една страна те могат да създадат да създават каталози и да събират приходи от една страна, но същевременно и да имат по-активна роля в разпространението. Затова струва ми се, че трябва да намериме по-ясно решение и разграничение между ролят, относно ролята на платформите. Що се отнася до платформите за споделяне на клипове, някои от тях трябва наистина да бъдат да, да бъдат подчинени на правила, защото някои от съдържанията имат, търговско, имат търговски последици, други са а, произведени от потребители и нямат никакви, а, никакво търговско а, съдържание. Сега колкото до ерга. Комисията твърди, че националните регулатори са играли важна роля за урегулиране на отрасла през последните години. Тези органи обаче трябва да развиват по-широко сътрудничество помежду си и да бдят за приложението на директивата и на европейските норми като цяло. Затова струва ми се е необходимо да разполагаме с един общо европейски орган – който да може да бди за правилното приложение на директивата на общоевропейско равнище, доколкото разбирам. Комисията търси също така начини да гарантира независимостта на националните органи спрямо а, правителства, т.е. да има разделяне между държавата и съответният регулатор. Но аз имам и малко по-различно мнение по, дру, по някои от въпроси. Смятам, че платформата не трябва да отговаря за качеството на рекламата, но същевременно не съм съгласна с предложението за либерализиране излъчването на реклами. Защото струва ми се, че потребителят е, не е не желае раз, продължаване времетраянето на излъчване на рекламите. Мисля, че 20% трябва да бъдат запазени като време. Също времено Що се отнася до европейските произведения, ако искаме нашите потребители да да бъдат задоволени, то ние сме представители на комисията по културата. Ние сме тези, които трябва да се опитаме да наложиме е, 30% европейско съдържание. Сега, колкото до активната или пасивна роля на отделните платформи. Не знам дали социалните мрежи трябва да влезат в обхвата на директивата, но същевременно смятам, че нещата трябва да бъдат изяснени, що се отнася е, до спонсорството, до времетраемето на рекламите, прекъсването на програмите за излъчване на реклами в момента а, правилото и е а, прекъсване възможно след 30 минути. Мисля, че това трябва да бъде запазено. Колкото до достъпа, мисля, че този проблем би могъл да бъде решен ефективно от държавите членки, но същевременно да има гаранции за пълен достъп на хората с а, увреждания. представители на асоциации на хора с уврежданията многократно са споделяли, че а, проблеми а, има. Също времено държавите членки трябва да могат да вземат решение относно регулаторите, но това е и политически въпрос. Значи още веднъж повтарям – трябва да изясним проблемите свързани с рекламата, времетраеното и спонсорството. Ще спра до тук. Да. Благодаря, колегата Вент. Благодаря. На първо място искам да благодаря на колегите за това, че са подготвили този доклад. Работата е била тежка, толкова много изменения бяха подадени подготвителната работа за компромисите ще бъде трудна. След това ерга. Не е много ясен текстът тук и особено 35 член. В него се говори за а, кандидатите и как ще бъдат подадени кандидатурите. Комисията говори за защита от произволна намеса по ефикасен начин. Премахването на тези параграфи от 35 член може би трябва да се остави в ръцете на държавите членки и на независимите агенции. В моята страна това е много важно. След това още един въпрос. Говори се за реклама и за часови пояси. Говориха за това и други колеги. Ограничаването в дневен план на процента реклами може е, да доведе за, до прекомерна комерциализация и прекалено голямо наличие на реклами в определени часове зони. Така ще се промени и цената на рекламата и не е ясно колко ще струва всяка една отделна реклама. Може да се откажат гражданите да гледат традиционните медии, точно заради прекомерни реклами. Трябва да намерим едно решение, което да защити и потребителите, и най-вече непълнолетните. От друга страна, каналите, телевизионните канали имат нужда от средствата, които идват от реклама. За това искам да предложа 20% през деня, но да не се превишават 15 минути на час. Това е. Благодаря. И аз благодаря колегата Граматикакис. Благодаря. Знам, че е много сложен този въпрос, но гледам четири книги тук. И това са всички изменения. Възхищавам се наистина на Петра и Сабина. Аз цялата тази работа нямаше да мога да я свърша. Трябва да разберем, че е много важна че тази директива. Не е случайно, че има толкова много изменения. Не е случайно, че толкова много комисии се занимават в парламента с тази тема защото въпросът засяга ежедневието на нашите съграждани. За това е толкова важно. Аз ще се огранича до три елемента на своето изказване, тъй като Петра говори по-общо. Това е напълно разбираемо. След това Сабина я допълни. За първи път се занимах с въпроса реклама. Ние сме комисия по култура и трябва да дадем най-общи указания. И след това аргументите, каза го и Петра. Не може да искаме промени и изменения, а след това да не ги прилагаме на практика. Трябва много внимателно да се а, е, работи. След това хазарт и хазартни игри. Тук също много трябва да се внимава. Казвам го, защото аз съм се занимавал с тези въпроси и съм говорил също така и с органи, които регулират рекламата. Във всички държави има органи, които отговарят за рекламата, а ние със своите изменения трябва да направим така, че тези органи да са независими. Не само на хартия да са независими, а на практика да са независими. За това искам да подчертая тази независимост. Нужни са отворени, открити процедури трябва да има ясен мандат, е, който е, да не може да бъде променен и видоизменен, така както на някой му е удобно. От 10 години следя развитието на телевизията в Европа и смятам, че имаме нужда от орган, който да е независим от е, политиката, от всички други аспекти. И накрая, в заключение, аз направих изменение 997. Искаме прозрачност за подновяването на лиценза. Сега не искам да навлизам в подробности, които са в ръцете на държавите членки, но процедурите и критериите трябва да бъдат прозрачни. и най-вече за социал-демократи това е изключително важно. Това е фундаментален критерий. Единственото, на което се надявам и приключвам, по време на нашия мандат, имаме още близо 3 години, е да се опитаме да подредим малко този хаос. Аз съм оптимист, но работата е тежка и от моя страна аз съм решен да направя всичко възможно. Благодаря. Благодаря, Георгиус. pues nada, las gracias a los ponentes, a todos. Благодаря на докладчиците и на всички онези, които участват в дискусията и на колегата Граматика Къса. подкрепяме предложенията и докли много от аспектите, като насърчаването на европейските произведения и ограничаване на рекламата. Но също времено трябва да има много по-строги и по-строго разписани мерки, като тези за защитата на малолетните или подстрекаване към омраза. Никога не е имало толкова много информация а, на онлайн и нека не забравяме, че и съдържанията се възприемат от онлайн, а голяма част от потребителите са а, млади хора и най-вече непълнолетни и малолетни и потреблението на информация става както онлайн, така и е, от другите е, медии. Така че необходимо е да има много строги е, мерки, които да бъдат разписани точно. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да се върна на два въпроса в тази директива. От една страна, какъв модел искаме да имаме за аудиовизуалния сектор и на второ място, към кой, за кого ще се прилагат тези правила. На първо място, Искам да е, задам въпроса. Какво очакват европейските граждани от гледна точка на аудиовизуални медийни услуги? Те искат съдържание, което да не е насичено с реклами на всеки 20 минути. Разбира се, рекламите са тези, които финансират съдържанието. Ето за това съм съгласен, че трябва да се подкрепи гъвкавостта относно спонсорството и продуктовото прозациониране, но смятам, че принципа на ограничаване на строгите графици за, за рекламите ще е това, което ще ни отграничи от американците и освен това, това е един от основните стълбове на европейския модел в тази област. Друго, което очакваме от аудиовизуалните услуги е те да подчертават европейското съдържание, което обикновено е с високо качество, нещо за което което повечето от нас тук се гордеем. И смятам, че е, този европейски стълб трябва да се съпътства с е, квота за европейски творби, както за е, видео по заявка квота от 40%. Това би било удачно, доколкото класическата традиционната телевизия е предмет на 50% квота. Така че, от една страна, ясно ограничаване на рекламата, един стълб и втори стълб културно многообразие, което споменах. Следващия въпрос, който исках да засегна е към кого ще се прилагат правилата. Подкрепям предложенията на докладчиците правилата да се прилагат за всички модели аудиовизуални услуги, независимо от това какъв тип са. И бих искал да споделя една идея с вас. Тя се отнася до тенденцията, която стана явна през изборите в САЩ и тя е, е важните събития да са в социалните мрежи, да се отразяват в социалните мрежи. 44% от американците черпят информация от Фейсбук като основен източник на информа... информация и то благодарение на аудиовизуалното съдържание на тази платформа. И освен това, ако не се лъжа, Фейсбук е подписал 140 договора с разпространители на аудиовизуално съдържание, чиято роля е да захранват аудиовизуалното съдържание, качвано във Фейсбук. Ето това е един пример и виждате, че става въпрос за една масова медия, за съдържаща аудиовизуално съдържание, т.е. попада в обхвата на директивата и поради тази причина смятам, че трябва да е, попаднат е, социалните мрежи в приложното поле на директивата поради тяхната разпространеност и въздействието върху обществото. Това е. Благодаря. Благодаря, колегата Шойдрова. Děkuji. Já bych chtěla popřát... Благодаря. Всичко най-хубаво на нашите докладчици. Трябва да се справят с 950 изменения, както и с становища на комисии. Това е огромна работа. Много е важно приоритетите им а, да са ясно заложени. За мен тук три са важните моменти. Първо, защитата на малолетни и непълнолетни защита срещу незаконно съдържание и език на омразата. Това е важно за мен, както и факта, че този текст ще засяга видеоплатформи и видеопозаявка. Всички споменахте, че социалните мрежи стават все по-важни днес. Ако не разширим приложното поле на законодателството, няма да има напредък що се отнася до защитата на непълнолетните. Аз не се страхувам от това да засилим контролните механизми. Имаме необходимите лостове и според мен трябва да подходим последователно в борбата си срещу езика на омразата и в защитата на непълнолетните на такива платформи за споделяне на клипове. Вторият елемент, който трябва да бъде включен, е европейското съдържание. Какъв ще бъде процентът, 20, както предлага комисията, или 30%, както предлагат нашите докладчици. важното е да имаме квота за европейско съдържание на тези платформи. Третия въпрос е достъпността за хора с увреждания. Не, вече хората с зрителни увреждания. Държавите членки и доставчиците на аудиовизуални услуги, както и Европейската комисия, трябва да са задължени по новата директива да предоставят такъв достъп. Мисля, че комисията трябва да помага. Колегата Моргано. Благодаря и аз съм съгласен а, с, всички. Благодаря на докладчиците, благодаря и на а, първоначалните им изказвания и аргументите, които споменаха. Всеки един от нас може да подчертае някой аспект в момента. Най-интересното за мен, както казаха и много преди мен, са непълнолетните – както и децата. И за това бяха направени предложения. Има два елемента, които искам да подчертая. Не защото не присъстват, но и за да контекстуализирам някои аспекти. Държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги и доставчиците на платформи да предоставят мерки за деца. Защо казвам това? защото има пряко участие на държавите членки тук. В този смисъл смятам, че споменаването, което постоянно се прави за вредните а, елементи като порнография и така нататък, те не се включват от излъчващите, то, примерно от телевизията, тъй като там това е забранено. Искаме да отидем отвъд и да стигнем до платформите и аз съм съгласен. Казвам го също така и защото това е свързано с едно искане, което чухме и малко по-рано. Част от преждеговорившите казаха, че трябва да има известни уточнявания. Например, и ще го кажа, тъй като аз направих някои предложения за подсилване и детайлизиране че има юриспруденция на Съда за правата на човека за свободата на изразяване и се говори най-вече за потикването към омраза. Мейки предвид текста на комисията, това е включено като съображение, но аз исках да го подчертая това споменаване, защото имаме нещо конкретно, което би трябвало да ни обедини най-общо като ориентация и всяка една от държава. Това трябва да бъде подчертано. Що се отнася до останалата част от текста, хубаво е също да се каже още нещо, имайки преди текста на комисията. Програмата на Европейски съюз за правата на непълнолетни до 2011 година определя правата на Конвента за основните права и Конвенцията на ООН за правата на детето като обща основа за всички действия на Съюза, свързани с непълнолетните. Тук има два члена, 5 и 19 от Конвенцията на ООН за правата на детето, които са особено важни при опазването на децата и защитата при АВМО. Смятам, че това ще ни помогне когато синтезирате тези хиляди изменения. Бързо ще кажа още нещо. Рекламите и търговските съобщения. Държавите членки са тези, които трябва да направят така, че да има сигурност този елемент. Двете са докладчици го казаха, аз цитирах малко по-рано текст за услугите, които са свързани с всичко това, което е свързано с децата, но смятам, че трябва формално да се спомена. Това е, една директива не може да не го направи. Да не се обиждат религиозни групи, членовете им, форми на сексуали... сексуализация на децата, унижаване на жени. Това са важни елементи. Темата за порнографията. Дори и тук е нужно да има някакво указание. Някои казаха, че не бива тази директива за търговията, един вид, да бъде по някакъв начин уронвана от тази директива. Разбира се, че има друга директива, но когато е правена тази директива, въпросът, който ви задавам, тъй като за мен това е първи мандат, имаше ли някой, който да е поискал интегриране на друго становище от друга комисия, за да се включат елементи, които да предвиждат консултация, тъй като някои от нещата не може да се видят. И а, тъй като във всички съображения ние не искаме да уронваме другата директива, трябва да се опитаме обаче да го направим, тъй като това са въпроси, които са повдигнати и това е аз, въпрос, който аз повдигам. Благодаря на колегата Моргано. Ще дам думата на комисията. Не, колегата Здруевски иска думата. Ти поиска думата. Краснодепски се казвам. Pani przewodnicząca mnie pomyliła z moim wybitnym kolegą, panem ministrem Zdrojewskim. E, ja chciałem... Благодаря, е, госпожо председател. Благодаря и на колегата Здравски. Искам да подчертая само едно, защото не го споменахме до тук. Много от преждеговорившите засегнаха важни въпроси, но имам и аз един коментар. Бих искал да попитам защо двете докладчици са внесли някои изменения, защото в някои от тях се опитвате да отслабите ерга – и съответно да засилите ролята на контактния комитет. Тази позиция ми се струва доста спорна. Колегата Вента споменава изменение 86-то. и ме интересува защо искате да има такова изместване на влиянието, да се отслаби ерга и да се засили ролята на контактния комитет и какви са аргументите ви за това? Натуралменте репортери респондеранно до... Докладците ще отговорят след това. Аз исках също да кажа няколко неща. Аз мисля, че беше много интересен дебата. Мисля, че бяха засегнати у нези възли, особено от докладчиците, които го споменаха и с измененията, които са представени и с отварянето, което бе изразено, важни стъпки напред, по които има обща чувствителност и е, мисля, че е нещо много важно да се говори за въпроса за рекламата. Що се отнася до бродкастерите? говорим за екосистема и не бива да забравяме, че има баланс в екосистемите. Трябва да има гъвкавост при телевизията, но трябва да има ограничения, които са свързани с опазването на а, потребителите и да се защити качеството и на творбите, които се излъчват. Никой не говори за това. Така че трябва да се постигне баланс тук. И също така не бива да се забравя факта, че има и редакторски екипи, когато има нови онлайн субекти. Екосистемата трябва да бъде запазена. Това е тема, която е свързана и с поларизма на информацията и при печата, защото знаете, че рекламата има такова въздействие. Мики предвид предложението за 20 часа до 23 часа, дали този часови пояс ще е възможно, може да се отиде нещо по-конкретно в тези 3 часа, какво да се спази, дали вътре в отделния час трябва да има някакъв лимит. Аз повдигам въпроса, тъй като е много интересен за мен. Втория въпрос бе засегнати от колегата Трупел и бе пояснен по-рано от различни колеги, включително докладчицата но трябва да се доизясни и това е въпрос към докладчиците. Говорихме за това, че има отговорност на редакционна отговорност при тези платформи. Те не са хостове, които са пасивни. Няма ли нужда от подбор? С колегата Моргано направихме едно изменение в този смисъл. Мисля, че това е много важно, защото това е деликатен въпрос, който е свързан с отговорността, която се носи в този смисъл. И това не се дава само на пасивните а, редакционни екипи. Трябва да има някакъв, а, някакъв подбор. Искам тук повече пояснения, тъй като е нужно да се говори за това. Трето и последно, въпросът за непълнолетните. Аз съм излязла с изменения заедно с други колеги, политически групи и аз съм част от е, предложенията в тази посока. Има тук една забрана в директивата за телевизията. Е много важно, тъй като има различна отговорност при телевизията, тъй като те са първата медия, които децата виждат като малки, но всички държави членки, искам да ви припомня, тълкуват директивата по-стриктно от правилата, т.е. точно обратното на това, което се казва дори в доклада на комисията. И още нещо трябва да кажа. Един въпрос, който ми изглежда много важен, както ние предлагаме не само да има защита и опазване, без да е ясно как след това това ще се провери, но да има ясен национален орган, който да определи процедура, с която ще се прави проверка, дали тези а, законови инструменти се следват и да има санкции. Защото иначе говорим за нещо, което си остава такава въздуха. И накрая органите и ерга. Смятам, че има важна стъпка напред тук от страна на нашите докладчици. Хубаво е да се поясни, че двата субекта, ЕРГА и Комитета за контрол, са, също се консултират, консултират извинете, с Европейската комисия, а не само едната. Това беше едно пояснение. За органите също е хубаво, че има стъпка напред. Тези органи трябва наистина юридически, не само функционално да бъдат независими. Напълно разбирам, че в отделните държави има различни системи, никой не ги поставя под въпрос, но общия принцип трябва да е ясен. правителствата, държавите могат да го кажат. Да, това е чудесно, но за всичко това, което се случва в държавите членки, мисля, че е много важно да има ясно и аз исках да кажа своето становище, тъй като много ме интересува тази тема. Исках да видя и какви ще бъдат пътищата, за да се стигне до съгласие. Сега ще дам думата на дамата от комисията. Благодаря, че сте тук. Thank you very much. Uh, Благодаря. Дебата със сигурност е много интересен. Ще се опитам да бъда кратка, но има много въпроси тук. На първо място платформите за споделяне на видеоматериали. Тук мисля, че има много недоразумения и трябва да се уточни. Когато говорим за такава платформа, вие казвате, че съдържанието се подбира преди то да се качи. Тогава не става въпрос за платформа за споделяне на видео защото става, става въпрос за услуга, която им носи собствената си отговорност. Може да става въпрос за отделен канал по YouTube или да YouTube като цяло, може да и е YouTube Kids, където има определено ниво на контрол и там правилата, които се прилагат, са правилата за видео по заявка. А когато в предложението на комисията говорим за платформи за споделяне на видеоматериали, става въпрос за платформи, където няма предварителен контрол, на съдържанието, което се качва. То се качва основно от потребителите и това са видеоклипове, което може да е видеоклип на рождения ден на сина ми, например. И да се поиска от платформата да проверят а, предварително 400-те минути а, които се качват на ден ежедневно, е нещо невъзможно. Технически е неприложимо. Платформата не може да направи такава проверка и също така регулатора не може да приложи този закон. В днешно време регулаторите много трудно а, успяват да изпълняват правилата за видео по заявка. Така че това исках да уточня и да е ясно, че се е, отграничават. Добре, може да запазим параграфа без да се накърнява директивата за е, електронната е, търговия, но след това говорите за платформи за споделяне на видеоматериали, където да има класификация на материалите с отделни е, индикатори това означава да искате от платформите предварително да проверявате информацията и е, факта, че комисията трябва да гарантира съответствие с директивата за електронна търговия. Не е просто, че това е една Библия, а че това е логично, защото в противен случай би било неприложимо. Същото въжи и за правилата за рекламата има реклама, която може да подлежи на контрол от страна на YouTube, но не винаги. Когато говорим за продуктово позициониране или спонсорство, това е невъзможно, защото за разпространителите вече съществува възможност, когато програмата не се произвежда от разпространителя. И вие искате да наложите задължение на някой, който няма никакъв контрол върху продукта, правила и задължения, които не налагате дори на разпространителите. Така че тук трябва да подходим внимателно. Комисията е съгласна с основната цел да се защитават нашите деца, потребителите, но не бива да забравяме техническата страна на нещата, защото правилата трябва да са приложими. Също така беше добре, че чухме, че по отношение на независимостта на регулаторите, чух, е, че искате да има конкретни правила че е важно регулаторите да са правно отделени от правителствата. Много е добре, че го казвате това. И също така те да са напълно отделени от другите експертни групи и да не подлежат на никаква форма политически контрол. Относно рекламата. Когато Поискаха от нас да направим проверката на пригодността Рефит. Трябваше да видим да, каква е гъвкавостта. И а, не беше целта да се увеличи регулацията навсякъде. Не бива да забравяме също, че става въпрос за директива за минимална хармонизация. Така че, ако пазара се развие в такава посока, че разпространителите се саморегулират, защото ако имат твърде много реклами, е, потребителите ще използват Netflix. Така се развива пазара. Но ако, държавата, ако дадена държава членка сметне, че пазара не се развива в такава посока, тя може да наложи по-строги правила. Но ако не позволим минималните правила, няма да, да дадем възможност на пазарите да се развиват в тази насока. Освен това, да не забравяме, че основният източник на финансиране на съдържание идва от рекламите. Относно промотирането на европейски творби. Трябва да се уточни, че члена за митата е уточняване и на лозите е, е както е по настоящен в настоящото законодателство. Също така в съобщение на комисията беше уточнено, че този, тези типове такси и налози не са предмет, не се отнасят за това. Но това е възможност. Това е възможност, която държавите членки разполагат. И това ще представлява друг източник на, фин... на финансиране за съдържание. Ще кажа само още едно нещо. Има много друго какво да кажа, но не искам да говоря прекомерно дълго. Последният ми коментар се отнася до процедурата за дерогация. Чухме, че има искания да се предвижда само едно нарушение, а в директивата се говори за повторени нарушения, например три. И това е изключение от една основна свобода. И Що се отнася до трансграничното, е, трансграничната търговия, тук е, ситуацията е особено деликатна. Не бива да е, отрязваме този канал и по-настоящем предвиждаме три нарушения. Имаме обаче процедура за изключителна спешна ситуация, където тя може да се приложи по-бързо. Ще спра до тук. Благодаря. Благодаря. Не е загубена тази възможност да се посочат някои отговорности, в случаите които отговорност, е, платформите не са на неутрални агрегатори на съдържание, а у нези, които искат да са играчи. за да има равни условия. Само това ще кажа. Докладчиците ще се изразят. Давам думата на коя от вас двете, на Сабин. Повядай. Преди всичко, искам да благодаря на колегите от другите групи за дебата днес. Мисля, че ясно изразихме позициите си И искам да се е, върна на това, което казах на предходното заседание. Що се отнася до отслабването на ерга и е, засилването на ролята на Комитета за контрол. Не искаме да отслабваме авторитета на ерга, а да намерим добрия баланс между техническия обмен и ЕРГА, като една структура с технически експерти и политическото проследяване на изпълнението на директивата. И тук, както контактния комитет, така и ЕРГА ще се отчитат пред комисията. Така ще се отразяват тези два аспекта. Това обяснява изменение 82. Контактният комитет, разбира се, ще е с определен състав, в който ще влизат и членове на парламента. Целта е да не се ограничаваме до един национален поглед върху по ситуацията. Ерга също трябва да има своята дума. и тя да го прави с отделен доклад. Нейният доклад не трябва да се обособява от контактния комитет. Докладите на двете организации ще целят да информират. Имаше една малка грешка, която бяхме допуснали тук първоначално, но ще се опитаме да я поправим в измененията. В изменение 85 сме се опитали да обясним, че държавите не могат да имат пряко влияние върху редакционното съдържание или формата. И мисля, че това е очевидно. Един независим орган не трябва да проверява съдържанието, а да проверява, че разпространяваните програми отговарят на определен брой редакции. Говорим за свободата на журналистиката, за свободата на словото. И именно за това става въпрос и в това изменение. Разбира се, трябва да гарантираме, че се спазват правилата, но не бива да се месим в редакционното съдържание на това, което се разпространява. На следващо място предварителна и последваща оценка на съдържанието в платформите за споделяне на видеоматериали. Платформата не трябва предварително да проверява какво се качва на нея, но тя трябва да има възможност за последващ контрол да каже, че е, дадено съдържание е вредно и се ограничава или не се различава неговото разпространение. Това може да става с определен маркер, който да оказва, че съществува даден проблем. имаме с регулация и етичен кодекс, но трябва да се гарантира и защитата на потребителите, както и защитата на детето така или иначе става въпрос само за експост, за последваща оценка, а не за ексанте предварителна оценка. И ако съществуваш трудности, съществуват и надзорни органи, които да вземат съответните решения. При всички положения, убедена съм, че дебата с съдокладчицата и с докладчиците в сянка ще е много интересен и съм убедена, че ще стигнем до решение приемливо за всички. Благодаря. Благодаря на съдокладчицата, на докладчиците в Сянка и на всички, които взеха думата днес. Мисля, че дебата днес беше добър. За жалост, че докладчиците в сянка не винаги присъстват. Искам да припомня само няколко неща. Ще е, го кажа на господин Лилър, който може да го препрати на госпожа Тум, че никога не говорим тук за, предварителен, за предварителна проверка, за предварителен контрол. Не искам да, да изобщо да говорим за нещо, което може да наподобява цензура. Това ме изприщва. И когато говорим за ощетяващо съдържание, за нарушение на правилата за рекламите, то тогава трябва да се реагира, но, но се реагира последващо. Госпожа Трупел зададе въпрос за момента, в който се узнава това, дали зависи от алгоритъма, свързан с търсене по интернет. Или може в една реклама да се използва съдържание с финансови цели в крайна сметка, тогава би имал, би, ще имаме проблем. И тогава е, важно момент, тогава е важен момента, в който се узнава за този проблем и оттам нататък може да се поиска реагиране. И ако се бяхме спряли на твоята формулировка, щяхме да получим всичко, което искахме. Но за платформите за споделяне на видео, както и видеото по заявка и телевизията с линейно на е, е, разпръскване, когато говорим за реклама, трябва да уточним тези неща когато гледаме телевизията, трябва да знаем дали става въпрос за информационно предаване или за реклама. Същото въжи и за платформите за споделяне на видео и мисля, че това не е прекомерно амбициозно изискване. Същото въжи и за защитата на медиите. Комисията искам платформите за споделяне на видео да попаднат в приложното поле на директивата. И мисля, че сме обелязали голям напредък тук. По въпроса за социалните мрежи имам някои затруднения, по-специално Фейсбук. Не знам дали е удачно да попада той в приложното поле. Мисля, че за момента това не е добра идея, разбира се, може да го обсъдим. Същото въжи и за хазартните игри по интернет защото не можем да носим отговорност за всичко, не можем да урегулираме всичко и в крайна сметка, ако се опитваме да го направим, няма да можем да гарантираме приложимост на правилата. Относно ЕРГА, трябва да гарантираме независимост на този орган, както и независимост на националните органи, необвързаността им спрямо правителствата. Можем да го запишем черно на бяло в директивата, в момента работим по това защото в тази област има юридически пропуск. Не е уредена тя. Мисля, че с някои от измененията сме поправили този пропуск и в крайна сметка ще имаме добър резултат. Относно гъвкавостта, ще положим всички възможни усилия. а, трябва да знаем, че никоя дейност в обществото не е регулирана, както линейната, линейните услуги. По интернет може да се гледат видеоклипове както желаем, без реклами, но при линейното разпространение на съдържание това не е възможно. Ако аз съм един частен разпространител и искам да мога да закупувам предавания и да ги разпространявам, ми трябват пари. Парите идват от рекламата. И тук сме свидетели на един изключително регулиран сектор и от друга страна един сектор, който изобщо не е регулиран. Ако искаме равни възможности, ще трябва интернет да е регулиран толкова много, колкото е и телевизията. Нещо, което е невъзможно, но трябва да видим как за телевизията можем за линейните услуги да имаме възможност да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 може би е добре да се гледат, да, да се излъчва само по една реклама, а не да има рекламна пауза с пауза с много реклами. Трябва да помислим за решения, но да не забравяме, че ние формулираме един вид обещания. И искаме да има гъвкавост, за да гарантираме по-голямо равенство между доставчиците на услуги по различни канали. Така че това не е предложение на предходния мандат, но и нашия мандат, нашия парламент направи такова предложение през февруари, за да може в крайна сметка да стигнем до възможно най-балансирано решение. Разбира се, не всичко може да е по време на най-гледаното време, най-прайм тайма, може да има отделна регулация за него и възможности за адаптиране за останалото време. Äh, Мисля, че това присъства в някои от измененията. Казали сме, че зрителите трябва да имат възможност да премахват, да прескачат рекламата и някои от тях вече го правят. Очаквам с нетърпение дискусията през следващите месеци. Силно се надявам да стигнем до добър резултат, да съставим една добра директива, която да е валидна поне 10 години. Благодаря, благодаря на докладчиците. Много ми харесва и климата, в който проведахме тази среща. Чудесно, че стана днес. Точно, много полезна беше. Благодаря за отговорите, благодаря на комисията за това, че отблизо следи тази важна дискусия. Искам да ви информирам, че следващото заседание ще бъде 28 ноември в 15 часа. Благодаря. Благодаря на преводачите, на секретарията и до скоро довиждане.